je suis obligée de faire la police. Mes chers collègues. Скъпи колеги, моля ви да заемете отново местата си. Продължаваме с, с заседанието. Малко закъсняваме. От все сърце искам да се извиня на господин Крум Гърков, на когото след малко ще дам думата. като че ли в пленарна зала в момента се обсъжда а, дебата с а, Иолиза и някои от колегите трябва да отидат в пленарна зала, като Катерина Киничи, например. Преди да ви дам думата, бих искала да ви напомня, на колегите, че следващото заседание ще се проведе на 21 март от 9 до 12.30 и от 3 до 6.30 и на 22 март от 9 до 12.30 в Брюксел. Това е за ваша информация, за да може да се организирате. Господин Гърков, за нас е удоволствие да ви приветстваме с добре дошъл господин Гърков е изпълнителен директор на ИУ Лиза, Европейска агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Добре дошъл. Вие отговаряте за управлението на ШИС, Шенгенската информационна система, на ВИС, Визовата информационна система и на Евродак. Нашата комисия би искала да се справи с предизвикателствата, с пропуските, да насърчи добрите практики. В рамките на обмена на информация и оперативната съвместимост. Това са теми, които в момента са на дневен ред в Европейския съюз. По тази причина ви поканихме и тук, за да отговорите на въпросите на колегите – Нашия мандат е тясно свързан с оперативните аспекти на ИОЛИЗА. Давам ви думата незабавно. Но преди това бих искал да ви попитам, едва ли ще ми откажете, дали приемате да отговаряте на въпросите директно. Въпрос-отговор, въпрос-отговор, след като направите, разбира се, вашата презентация в рамките на 10 минути, а след това да чуем въпросите на колегите и вие да им отговорите директно. Веднага след като те ви зададат въпрос, имате думата. Uh, you, uh... Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на специалната комисия за борба с, с, тероризма, най-напред благодаря ви с тази възможност да обменим а, мнение за това как модерните технологии могат да допринесат за по-успешна борба с тероризма. С голям интерес посетих предишната ви дискусия и държа от самото начало да кажа, че Европейския съюз не е изправен пред двойно предизвикателство. От една страна иска да остане отворен за останалата част от света, от друга страна иска да запази своята сигурност. Да ще отбележа също така, че всеки европейски гражданин има правото да се чувства в безопасност в собствения си дом, собствения си град и собствената си държава. Затова и сигурността на, на гражданите е сред основните приоритети на Европейския съюз. След терористичните атентати през последните няколко години Едно наскоро поведено проучване на Евробарометър показва, че 95% от анкетираните европейски граждани смятат, че тероризма е сериозно предизвикателство. Ето защо е, борбата срещу тероризма би следвало да бъде сред приоритетите ни. Европейската стратегия за сигурността също е, смята, че тероризма е сред е, трите основни приоритета и смята също така, че борбата с тероризма е един от аспект, областите, в която Европейския съюз може значително да допринесе. Освен това, днес ми наблюдаваме следното явление, а именно борбата с туризма в днешно време напълно се ръководи от информацията. Зависи от информацията и обмена й. Ето защо и широкомащабните информационни системи, за които отговаря нашата агенция в момента ще продължи да отговаря и за бъдеще, играят все по-важна роля при разработването на адекватен, добър отговор на терористичните заплахи, пред които е изправен Европейския съюз. Ще започна с нещо, може би, очевидно и от предишната ви дискусия, а именно Шенгенската информационна система в момента е най-мощната информационна система на Европейския съюз, която пряко допринася за вътрешната сигурност и се използва в много голяма степен от правоприлагащите и полицейски органи за предотвратяване на сериозни престъпления, включително и в борбата с тероризма. Тя дава възможност да се проверява смъщността на отделни личности. През ноември 2014 година съвета поиска от Европейската комисия да приложи конкретни действия за засилване и подобряване на способностите за отговор на терористичната заплаха и в частност да обърне специално внимание на чуждестранните бойци, които се завръщат в Европа. От тогава насам а, се запазва тенденцията за все по-често използване на 6. През 2016 година е имало над 2 милиарда проверки в системата, а временните данни за 2017 година показват, че може да очакваме поне 25% увеличаване на търсенето. Или казвам с други думи, 6 се признава като най-важната и най-ефикасна платформа за обмен на информация от правоприлагащите органи в Европа, в включително и в областта на борбата с тероризма. По отношение на данните, които се съхраняват и особено данните с, свързани по някакъв начин с член 36, както спомена един от вас предишния дебат. Държа отбеляза, че през 2017 година е имало 35% увеличаване на данните, които се съхраняват в системата, сравнение с същия период с 2014 година. Или казано с други думи, за две години информация, която се съхранява в системата съгласно член 36 е почти се е удвоила като обмен обем, извинете. Това показва колко важен е този вид информация за правоприлагащите органи в Европейския съюз. И последният а, факт, който показва колко важна система, има увеличаване с близо 20% на успешните засечки в а, системата, сравнение с посещи период за миналата година. Тоест, а, системата работи по-добре. По отношение на системните а, проверки на преминаващите външните градуси на Европейския съюз, съгласно данните 2017 година, ШИС представлява много важна платформа за граничните служби, които им дава възможност да обменят важна информация. За да може системата да е на висотата на новите предизвикателства и новите изисквания, агенцията Предприема научни технически мерки, които да дадат възможност за систематични проверки, без това да намалява доброто функциониране на системата за държавите членки. Важно също така да се отбележи, че в момента системата е ефикасна, и се използва като цяло от прилагащите окъни, но системата също така би следвало да се подготви за бъдещето. Туристичната заплаха се променя и съответно трябва да се променят и системите, в частност ШИС-2, като основен инструмент в подкрепа на усилията на правоприлагащите органи в Европейския съюз да отговарят възможно най-ефикасно и своевременно. За това се предвижда и пакет за преработка на 6.2, който въвежда важни технически и оперативни подобрения. В момента пакета се, се е обект на преговори и се надявам скоро да се превърне в законодателен акт, тъй като по този начин агенцията ще има възможност допълнително да засили своята подкрепа и още по-добре да подпомага дейността на правополагащите органи в Европейския съюз. Важен елемент е и фактът, че скоро 6.2 2 ще разполага и с биометрични биометричен капацитет точно от 6 март нататък ШИС-2 ще съдържа много важни биометрични данни, които ще подобрят ефикасността на системата и ще даде възможност на правоприлагащите органи да разполагат с още по-успешен инструмент. Другите две да Информационните които също отговаря нашата агенция, също са много важни в борбата с тероризма, особено системата ВИС, или визовата информационна система, която играе много важна роля при проверките при издаването на визи. Важно също така да се правят редовни а, проверки за наличието на същото лице в системите ВИС и ШИС-2 по границите. Това е възможно от 2015 година насам, а от 22 юни 2017 година държа да бележа, че Европол е свързан с Евродакт и може да извършва подобни проверки в подкрепа на разследванията си. Но пак казвам, за Евродакт се прилага същия принцип като за ШИС-2. А именно, трябва да гарантираме, че системата ще е състояние да се адаптира към бъдещите предизвикателства и че във всеки един момент тя дава нужната, нужната капацитет на правоприлагащите органи, на всички органи, които имат достъп до нея. Или казано с други думи, новият регламент за Евротак, е, който в момента е обект на преговор между законодателите, ще допълни системите с, с две нови възможности. Първо ще стане по-добра и по-пригодена към е, целите, свързани с е, миграционният натиск в контекста на реформата на Дъблин. И на второ място с новите възможности на системата, т.е. съдържането на алфа, цифрови, да, буквено цифрови данни, дактилографски данни, данни и други биометрични данни като възможност за разпознаване на снимки, ще се увеличат и възможностите на правно прилагащите органи да имат достъп до надежна информация. Отново мога само да изкажа надеждите си, че новият регламент за Евродар скоро ще се превърне в законодателен акт. А по отношение на системите за бъдеще много е важно да, ги, да предвидим съществуващите системи за бъдещите предизвикателства. Знаете, че имаше някои слабости в а, съвместимостта на системите в областта на ПВР. Затова е много важно да вземем предвид и новите системи, които скоро ще влязат в а, сила. На първо място системата за влизане и излизане. на 29 декември влезе в сила правното основание и тази система ще даде допълнителни възможности за граничните охрани да установяват фалшиви или а, отхвърлени документи. Това е нещо, което липсва в момента в рамките на а, дейностите на Frontex, както беше основена последната оценка на риска. Надяваме се в момента, в който влезе в сила тази система, потенциалните терористи да не могат да навлизат на територията незабелязани. Тоест, надяваме се системата за влизане и излизане да допринесе за повишаване на сигурността в Европейския съюз. ETIAS е, или системата за информация за пътуването и, разрушаването им също да изиграе много важна роля, така че ще даде възможност да установява самоличността на трети, на трети страни, които имат право да пътуват без виза. И по този начин граничните е, охранителни служби и полицейските служби ще разполагат с е, по-надежни данни, за да вземат бързо реш... решение при установяването на такова лице, като пресича границата. Както са ясно и предишната дискусия, когато всички телефонни системи се е, използват по-отделно, те не са достатъчно ефикасни. за това новото получение на Европейската комисия по отношение на оперативната съвместимост ще промени значително правилата на играта и допълнително ще, значително ще допринесе за усилията в, по отношение на борбата с тероризма. Оперативната съвместимост ще даде много по- добри възможности на крайните ползватели да разполагат с нужната им информация своевременно и в нужният обем, за да могат да вземат а, нужните решения. Тоест, пътям за съместимост няма цел да създава нови системи или да дублира вече съществуващите. Целта е да подобрим ефикасността на системите, с които вече разполагаме. Затова е от а, съществено значение да се гарантира тази оперативна съвместимост за по-тъщото развитие на широко мащабните информационни системи на европейско равнище, много важна за дейността на правоприлагащите органи и много важна за борбата с тероризма. Няколко думи за самата оперативна съвместимост и това как тя ще допринесе за борбата с тероризма. Четири са важните елемента в продължението на оперативната система. Първата е свързана с общото хранилище на данни за самоличност. По този начин се гарантира, че престъпниците не могат вече да използват а, а, повече от една националност. Например, а, извършителят на атричните атентати в Берлин е имал 14 отделни самоличности. С завеждането на общо хранилище на данни за самоличност това вече няма да бъде възможно, защото биометричните данни ще се свързани с едно конкретно лице и съответно националните органи ще могат да вземат по-бързи и по- конкретни решения. Съвместната система за биометрични данни ще гарантира тази възможност да предостави на крайните потребители лесен достъп до нужната базата данни възоснова на възможностите за достъп. Т.е. по никакъв начин няма да се промени самата система за достъп, само ще се подобри ефикасността на начината по който могат да има достъп до нея, граничните служби, политическите служби и службите отговарящи за предоставяне на убежище. Като цяло смятам, че тези мерки ще допринесат значително за повишаване на взаимното доверие между държавите членки. Важно е да отбележим, че новите е, инфраструктурни системи ще променят значително рамката за борба с тероризма и бих искал само да ви припомня, че Еолиза вече действа и ще продължава да действа като е, агенция, предоставяща много качествени услуги и ще продължаваме да работим в е, същата насока, а именно поставяне възможно най-качествени услуги за крайните потребители пример, а, например, е дейността, която е по, по член 36 за последоваване на финансирането на тероризма. Друга важна инициатива е свързана с качеството на данните, което е съществено значение за бързо и ефикасен отговор на терористичната заплаха. Основната мисия на агенцията е да подкрепи технологична гледна точка усилията на държавите членки да запазят и гарантират по-високо равнище на сигурност в Европейския съюз. И Еолиса ще продължава да се стреми да изпълнява своите задължения и може да сте уверени, че Европейския съюз ще може да продължава да разчита на агенцията, за да предоставя тя такива услуги и да се превърне в много важен инструмент в борбата с тероризма и в гарантирането на сигурността в Европейския съюз като цяло. И че напълно ще отговаря на политическите оперативни нужди сега и за бъдеще. Благодаря ви, господин Гърков, за изложението. Благодаря ви конкретно за един а, въпрос, който много ме заинтригува, а именно новото положение на Европейската комисия за оперативна съвместивност за подобряване на ефикасността и за този очакван количествен, количествена стъпка напред по отношение на проследяемостта на заподозрените в токсична дейност лица. Сега давам думата на колегите. Е, пардон? Uh, uh, uh, nous suivons une sorte de. Да, имаме доста ясни правила за даване на дума и Ерон има думата за една минута. Um... Една минута. Ще бъда кратък. Благодаря ви за презентацията. Благодаря също и за гостоприемството, оказано от агенцията, на което сме били свидетели многократно като членове на комисията Либе. Вие говорихте за предложението за оперативната съвместимост. В парламента работим по него. А как вашата агенция ще се справи с него? Имаме Евродак, имаме ШИС, имаме системата за влизане и излизане, т.е. имате много нови предложения. Освен това, системите се използват все по-широки. Сега ще работим и по оперативната съвместимост. В парламента ние искаме да стане максимално добра тази оперативна съвместимост. Освен това, новия мандат. Как виждате капацитета на вашата агенция да се справи с всички от тези неща, които искаме от вас? Разполагате ли с достатъчни ресурси, капацитет, хора, които да могат да вършат работата, която се изисква от вас? Имате думата за отговор. Благодаря за поставения въпрос. Действително, през следващите 3 до 5 години ще има доста нови инициативи, за които ще отговаря агенцията. Оперативната съвместимост е една от тях, но има и други. Също а, при разглеждането на 6.2 Евродак предложението, също а, при разглеждането на а, ВИС и други. Освен това, има широко, по-широко използване от заинтересованите страни. Това не създава доста предизвикателства вие споменахте също за капацитета на агенцията да се справи всичко това. За пете години, откакто съществува агенцията, тя не е била подсилвана с човешки ресурси, въпреки че отговорностите й и приноса и към държавите членки Европейския съюз непрекъснато нарастват. Мисля, че сега е подходящ е, момента европейските институции, които отговарят е, за разпределянето на ресурсите за агенциите, да разгледат въпроса, свързан с е, Иолиса и да обезпечат адекватно с ресурси, за да може да работи така, както се очаква от нея. Ние се нуждаем от вашата подкрепа относно капацитета, с който разполагаме тук в Страсбург. Трябва да има разширяване, за да можем да обхванем дейността, която се разширява. Така че ние очакваме подкрепа от парламента и от съвета като бюджетни органи. На следващо място още по-важен е въпросът за човешките ресурси. Ние ще трябва да имаме силно но увеличаване на състава на агенцията. Знаем, че има законодателно предложение и са предвидени допълнителни ресурси в това отношение за агенцията. Това е важно, за да може агенцията да продължи да оказва все по-голяма подкрепа на държавите членки, защото агенцията не беше създадена а, с а, всички а, тези функции, които и бяха възложени в последствия в доклада за освобождаване от отговорност се посочва, че нямаме достатъчно хора, които да работят. Затова агенцията се нуждае от спешно ресурсно обезпечаване с човешки ресурси за да можем да се справим с всичко, което идва сега като допълнително възложени отговорности на агенцията. И тие очакваме парламента да помогне в това отношение. Благодаря. Ние разбрахме добре посланието ви относно ресурсите, бюджетни и човешки ресурси. Господин Мило има дума за въпрос. Една минута. Благодаря, госпожо. Ще говоря на португалски язик. Имам два въпроса. Имаме двама докладчика. Аз съм докладчик в комисията Либе за оперативната съвместимост и преди мен говори другия докладчик. Мисля, че моментът е исторически. Моите въпроси са следните. Първо, къде забелязвате липса на оперативна съместимост, която най-силно се усеща предвид на последните събития в Европа и извън нея. Например, тези 14 самоличности, които бяха установени в случая в Германия. Можете ли да посочите и други, ми, други примери? И вторият ми въпрос. Кои държави като се имат преди предишни случаи, за кои а, е, държави е имало най- а, е, голям обмен на информация или липса на такъв обмен на информация? Има ли държави, с които е по-трудно да се обменя информация, които има, а, е, се съпротивляват по-голяма степен и прочее? Какви са били последиците? Благодаря. Имате думата за отговор. За... Благодаря за въпросите. Боя се, че не мога да ви дам пълен отговор на тези въпроси, тъй като те са свързани с оперативните органи, правораздавателните органи. Предходните ви гости може би бяха по-подходящи за да отговорят на тези въпроси. Но относно оперативната съвместимост, Примерът, който приведох, беше очевиден. Друг пример е свързан с а, атентатите в Париж през 2015 година. Добре известно е, че лидерът на терористи, терористите е пътувал многократно през външните граници на Съюза до Сирия обратно, без да бъде а, засечен от властите. Оперативната съвместимост е техническа мярка, която не може да разреши проблемите, тя може само да улесни тяхното разрешаване, но в конкретния случай може да изиграе съществена роля. Друг пример може да бъде свързан с отговора на миграционната криза. Един от... Всъщност имаше въпрос към предходните оратори за връзката между незаконната миграция и тероризма. Когато беше пикът на миграционната криза в Гърция, имаше десетки хиляди, които пристигаха всеки, всяка седмица, така че за властите беше изключително трудно да ги обработят. Повечето от проверките трябваше да бъдат извършени, ако имаше оперативна съвместимост е, и някои от тези терористи нямаше да могат да попаднат на територията на Съюза. Останалите отговори са свързани с оперативните отговорности на правораздавателните органи в държавите членки. Относно обменът на информация, за съжаление, агенцията няма мандат да се занимава с въпросите как държавите членки обменят информация. Нямаме, нямаме достъп до базата данни, но има тенденция в увеличаване на използването на Шенгенската информационна система. През 2016 имахме повече от 4 милиарда проверки 35% повече, отколкото през 2015. Сега през 2017 на базата на предварителните резултати очаквам да има още 25% повече а, от а, проверките, отколкото през 2016, което означава, че обменът а, на информация между държавите членки чрез 6 платформата нараства и се обогатява с допълнителна информация. Разбира се, има разлика между приноса, който всяка държава членка дава. Някои от по-големите държави членки имат по-голям принос, по-малките по-малко, това е разбираемо, но тенденцията е положителна. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на Моника, след това на Ана Гомеш. Искам да ви помоля също да бъдете кратки. Да, ще бъда много кратка. Въпросът ми е дали всички държави членки са изпълнили техническите изисквания, за да могат да се възползват от наличните инструменти и ако не, каква подкрепа според вас им е необходима, за да може да постигнат тази цел. Да. Бързо, точно и ясно. Благодаря за въпроса. Всички държави членки, са, които са свързани с системата, изпълняват е, техническите изисквания, т.е. няма никакви съмнения в това отношение, че няма да са вързани към системата. Но ефикасността на е, системата не зависи от техническата връзка, от това как се използва. Предишните оратори говориха за необходимостта от е, повече обучение, повече изграждане на капацитет в държавите членки. Днес, както и в бъдеще, фокусът на вниманието трябва да е към подобряване на ефикасността на системата и възможностите на националните органи да използват тази система и да реагират на терористични заплахи. Агенцията в рамките на своя мандат обучава в голяма степен държавите членки, но ако работим с СИПОЛ и Фронтекс, те могат да допринесат много по-голяма степен за повишаване на капацитета при обучението, за да могат да се постигнат по-добри резултати при ефикасното използване на системата. Благодаря ви много, Ана Гомеш. Благодаря, господин Гърков. Въпросът ми е следният. Дали вие се грижите само за целостта и оперативната съвместимост на базата данни, която предлагате, усълесняването на достъпа до системата, или вие или някой друг правите анализ, осъществявате контрол върху данните. Например, много внимание се обръща на данните, свързани с мигрантите. Евродак за търсещите обежище, но има и проблеми в някои от държавите членки, така наречените златни визи, инвестиционни програми, където богаташи могат да се закупят националност или виза, Те могат да представят, че не са били осъждани, но това също може да бъде фалшифицирано. Вие следите ли подобни данни, свързани с шенгенски визи или други визи за постоянно пребиваване, гражданство, което се предоставя. За конкретно тези програми, където се продава гражданство или право на постоянно пребиваване от държави членки. Благодаря ви за въпроса, госпожо Гламеша. Ще разделя въпрос отговора на две части. Агенцията отговаря и гледа много сериозно относно качеството на данните в централизираната система, за която отговаряме. Ние подготвяме доклади за качеството на данните и всяко нещо, което е нередно констатирано в тези данни, се посочват. Е, и тези нередности трябва да бъдат коригирани от държавите членки. Е, ние управляваме системите, но нямаме достъп до данните. И втората част на отговора ми е, е следният. Агенцията няма мандат, е, нито пък правомощия да се занимава с тези въпроси. Това се прави от държавите членки поединично или колективно при предоставянето на визи. Но агенцията гарантира, че всички системи под наш контрол са на разположение на държавите членки, за да могат те да правят своите проверки и за да установят дали дадено лице е осъждано, дали е, е кандидатствало преди за виза и му е отказано издаването на такава. Но отново към въпроса на госпожа Холмайер, въпросът опира и до това как държавите членки използват възможностите на системата. Считам, че в това отношение агенцията има възможности в бъдеще, ако бъде подсилена с нужните ресурси, да направи повече, да помогне повече на държавите членки, за да може всичко това да бъде по-ефикасно госпожа Гомеш. Добре, ако вие установите в данните, че дадена държава членка издава много повече визи, отколкото обичайно за граждани от определена държава, това ще е предизвикали вниманието, за да се провери какво точно става. Например, се издават многократни шенгенски визи, или пък ако се издават много визи от Малта за либийски граждани в сегашния контекст, това ще предизвика ли някакво съмнение, тревога? Да, разбирам въпроса. Ние предоставяме статистическа информация регулярно за това как функционира системата, както на държавите членки, така и на комисията. Всяко подобно събитие бързо увеличаване на броя на издаваните шенгенски визи ще намери място в такъв доклад. И държавите членки са тези, Европейската комисия, ако се прецени, ако трябва да се предприемат законодателни действия, да предприемат допълнителни мерки. Да, ние го правим редовно и отразяваме това в нашите доклади. Да, много интересно, много конкретно, много точно. Последният оратор, господин Лопес Агилар. Разполагате с една минута. Е, е, Въпросът ми е свързан с този, който поставих на предходните експерти относно Микрофонът на оратора е изключен. Ние всички знаехме, че вашата агенция е неутрална, що се отнася до конституционните въпроси в държавите членки, но вие потвърждавате, че вашата мисия е да се гарантира оперативната съвместимост на данните, да се проверява качеството на данните, надежността на данните, ли, имали ли сте случаи до сега, че при разпределението на компетентностите между разузнавателните органи, полицията и други органи, имате ли впечатление дали се предоставят по еднакъв начин данни, например от Белгия и от Франция? Може ли да се сравнят според опита ви. Благодаря за въпроса ви. Да, няма две държави, които да са напълно еднакви. Има разлики между отделните държави. Честно казано, аз не съм разглеждал тези разлики от тази гледна точка, която ви изложихте, но на базата на опита ми, не непременно на базата на данни, ще кажа, че координирането на работата между агенцията и държавите, където има по-сложни конституционни а, норми, а, е по-сложен процес, отколкото иначе. Благодаря ви много. Няма други желащи, които да вземат думата. Искам да благодаря за високото качество на тази обмяна на мнения. Бяхме малко по-кратки, защото много хора, много от колегите трябваше да отидат в пленарна зала за гласуването, но искам да ви благодаря за този откровен диалог и за точните отговори. Ние Елга Стивенс и Моника Холмар са докладчици. Освен това, доста от членовете на нашата комисия а, проявяват интерес а, а, е, какво е сегашното състояние, какви са положителните перспективи за по-нататък. Благодаря ви, господин Гърков. Ние чухме също и посланието на колегите относно какви са потребностите, свързани с анализ на заплахите и използването от е, държавите членки. Все повече е, се осъзнава необходимостта от е, предварителни действия. Благодаря ви, че отговорихте на въпросите ни. Благодаря и на колегите за това, че приеха тези доста строги изисквания, които наложихме за изказването ви и за прилагането на този модел на въпроси и отговори пинг-понг. Благодаря ви.